Има новини, тъжни новини от Средиземноморието днес. Една, един кораб потъна пред Либийския бряг, пълен с бежанци. Повече от 400 бежанци загубиха живота си или са в неизвестност. Сред тях са много мъже и много малолетни. Опасяваме се, че повечето от тях са се ударили. Това е една от най-ужасните катастрофи с бежанци от 2013 година. Ние всички съзнаваме в тези тежки моменти колко е тежко за семействата. Изпращаме мислите си на семействата на жертвите. Искам тук да напомня за хората, които работят в спасителните е, операции. Те работят неуморно. Уважаеми дами и господа, виждаме при фона на такива трагедии колко ужасяващо е, е положението в Либия и други държави от Средиземноморието, държави от които идват беженци. За тези държави трябва да намерим политическо решение. Уважаеми дами и господа, миналата седмица бяха спасени повече от 6000 бежанци в Средиземноморието на Италианския бряг. Тази граница е една от най-смъртоносните граници в Европа. Много хора миналата година се опитаха да преодолеят тази граница и загубиха живота си в този опит. Ще помоля след малко за една минута мълчание заради жертвите, но искам да кажа, искам да ви напомня, че на 7 октомври 2013 година тук от същото място помолих за минута мълчание в памет на жертвите на Лампедуза. На 12 септември 2013 година мълчахме за 200 отдавени мигранти. На 2 декември 2015 година също мълчахме по този повод. И сега отново съм изправен пред вас и моля за същото. Искам да ви кажа, че това за мен не е достойно. Съчувствието с жертвите е искрено. То е дълбоко, но не може да продължаваме така. Не може просто да мълчим една минута заради много ум, хора загубили живота си и нищо да не се променя. Ето защо Моят апел е не само към нас, но и към другите институции. Този апел го отправям особено към държавите членки на Европейския съюз да поемат своята отговорност в рамките на иммиграционната политика. И това да доведе до резултата да имаме един по една по-добра защита за бежанците. И да доведе до това да помогнем на разпадащи се държави по границата на Европа. Трябва да направим всичко възможно да помогнем на хората, които напускат тези държави. Освен това, трябва да направим всичко възможно да се справим с причината за това да има бежанци. Искам да напомня и за атентата на 2 април за атентата на ал шапап атентата върху Кенийския университет. 184 студентки и студенти загубиха живота си в този атентат. Това не е първи път, когато тер... тази терористична група извършва смъртоносни атентати. И това, което е най-ужасяващо, е, че атентатите са насочени към християни. Ние изпращаме дълбокото си съчувствие на приятелите и семействата на ранените и на жертвите. На тези, които оцеляха, желаем бързо възстановяване. И тук трябва да направим всичко възможно, за да помогнем на тези хора. Борбата срещу тероризма е, е борба не само срещу една криминална организация, това е борба за защита на основните ни, основните ни права. Ако не се откажем от тази борба, това означава да се откажем от ценностите си. За това искам да ви помоля за минута мълчание. Благодаря. Помолиха ме, уважаеми дами и господа, след минутата вълмълчание да ви напомня, че в Сирия, в лагера Ямук, близо до Дамаск, в разстояние на две години 800 е, лица са затворени. Хуманитарната ситуация в лагера е ужасяваща, катастрофна. Тези хора са откъснати от цивилизирания свят. Те страдат от недостиг на всичко, на вода, на храна, на лекарства. Тук също виждаме, че деца и жени от ислямски държави се взимат като заложници и се използват като човешки щитове. Затова, знаеки, че ние не допренасяме за решаването на проблема, но искам да се обърна. С апел към вас да помогнем, доколкото можем, особено на мъжете и жените, да помогнем на хуманитарните организации да получат достъп до лагера, така че тези хора да бъдат снабдени с най-важните и най- най-основните за живота неща. Има организации, които помагат на беженците. Ние ги подкрепяме финансово. И смятам, че вие ще се съгласите с мен, че тези организации заслужават нашата подкрепа. И не бих искал а, следващото пленарно заседание да започнем отново с минута мълчание в памет на хиляди жертви от Ямокия. Затова моето, моята молба към вас, особено към колегите, които имат директно влияние върху международни организации, моята молба е да помогнете. Благодаря ви за разбирането.